rozpoczniemy rzut start. Добро утро, колеги. Предлагам да започнем. Aby się przedłużyło to... Защото не искаме да пилеем време. Имаме размяна на мнение с комисара, <clears throat> така че трябва да побързаме. Имаме 16 езика в превода без чешки, словашки. А сега, точка 11. Регламент 1306 от 2013 година за директните плащания за календарната 2015 година. Моля. Уважаеми господин председател, благодаря. Аз имам въпрос. Аз съм нова в парламента, но имам въпрос. Ако говорим за директните плащания, ако ги гласуваме, искам да зная какво става с хората, които по принцип са членове на на комисията и са фермери, има ли конфликт на интереси? Ние ще гласуваме е, за тази адаптация, за тази корекция. Не зная как е положението, нова съм тук, затова искам да попитам за конфликта на интереси. Сега при активните фермери, които са нашите, наши членове, да, е, сега за корекциите. Тук става дума за резерв, за резерв за лоши времена за 2015 година. От 2014 година нищо не сме използвали от резерва и сумата се е върнала в бюджета и е изплатена на фермерите. Тоест тук става сега дума именно за резерва в този стълб. Комисията иска да се погрежи за това да имаме резерв в лоши времена, в времена на криза. И този резерв, както казах, е само за спешни случаи, за ситуация на криза, както е ситуацията сега, например, с руското ембарго. Тази година искаме да създадем резерва. Надяваме се естествено да не се получи такава ситуация, за да не използваме този резерв. Но аз не съм фермер. Господин Дес може би може да ни осветли. Той е истински фермер, той може да каже благодаря аз, е, според мен, няма конфликт на интереси. в пленарна зала гласувахме за роуминга и господин Посел попита дали по принцип, колеги, които имат хенди, би трябвало да гласуват, защото според него той е единствен имало право да гласува, защото той не пред, пред, притежавал мобилен апарат. Благодаря, каза председателят. Днес не искам при гласуването да изключваме колеги, но просто Въпросът ми е, е, тук става дума за директните плащания. И когато гласуваме директни плащания, може би има конфликт на интереси, било то в комисията или в пленарна зала, когато гласуват активни фермери. Няма нищо, няма, нямам нищо против колеги, е, които са днес тук, нямам нищо против господин Дест. Въпросът обаче е просто принципен а, просто не би трябвало да ни се а, правят, отправят упреци, евентуални упреци, че има конфликт на интереси при подобни гласувания. Председателят, благодаря. А, моля, бъдете кратки, господин Агнио. Мога ли да кажа на колежката отясно, госпожо, ако обичате, погледнете ме. Аз съм активен фармер. Аз получавам директните плащания и аз няма да гласувам днес на първото гласуване. Аз ще се въздържа. Аз няма да гласувам, тост. Ани Посем Санова. Buenos días. Следващият колега. Благодаря за въпроса, но мисля, че този дебат няма смисъл. Ние сме тук депутати, избрани сме чрез избори и всеки има право да гласува. Винаги се получават някакви интереси по различни теми, но ние носим, положите, ние носим политическа отговорност. Госпожа Касия. Има прецеденти. Например, има и други обаче критерии. Фермери, които са фермери от 40 години, те не, не гласуват, когато става дума за подкрепата на млади фермери. Това вероятно обаче трябва да се глас... Е, това, този въпрос трябва да се реши в друг формат. Сега ние сме дошли тук да гласуваме и трябва да гласуваме. Това е нашата отговорност към нашите избиратели. Не би трябвало да е, се губим днес и сега, тук и сега в дебат. Темата обаче е важна, интересна. Тя би трябвало да се обсъди но в друг формат. Господин Дес, благодаря, господин председател. Искам да помоля господин Егнио да гласува, защото ако, е, ако следваме тази логика, не би трябвало да гласуваме и по бюджета, защото всички ние сме засегнати. И въпреки това трябва да бъде прият бюджета. В противен случай няма да имаме бюджет. Не може, не може е, да се разглежда, да се подхожда към въпроса по този начин. А, моля, нека всички присъстващи колеги да гласуват. Добре. Това беше, бяха колегите, които искаха да се изкажат. Господин Дес беше последният оратор, повече предлагам да не дискутираме. Господин Роде, искам да подчертая, че аз не съм фермер, но 18 години съм в политиката и никога не съм е, чул подобен казус. Политиката е естествено защита на интереси. Е, това е политиката. Не може като политик човек да е абсолютно обективен. Като министър, като изпълнителна власт, човек може да се опита да е обективен. Но това, но този парламент е законодателна инстанция. Ние за това не може да сме абсолютно обективни, ние защитаваме интереси, така че естествено всички могат да участват в гласувания по каквито и да са въпроси. Това е принципен, принципна ситуация. Е, това, това е записано във всеки учебник, така че ако обичате, нека не започваме да размишляваме по такива въпроси. Това е глупост, това, което вие говорите. Това изобщо не съществува като, като поставен въпрос. Всеки политик може да гласува и трябва да гласува точка. Благодаря, казва председателят. Може би някои формулировки бяха прекалено силни, моля, нека да не се повтарят. Господин Агньо, като директен отговор към Алберт Тейс, той иска да, да гласувам, защото той смята, че аз би трябвало да гласувам, но има и друго нещо. Аз съм член на UKIP и, то, и ние имаме специален специално отношение към този въпрос, така че моето лично, въпро... моето лично решение е, че аз няма да гласувам по първата точка и това е. Благодаря. Председателят, добре. В такъв случай ще отправим въпросите към правната служба. Е, е, както казах, тези средства са заложени в момента в резерва и евентуално ще бъдат изплатени в последствие на фермерите. Тук няма нищо общо, тук не става изобщо за лични интереси дума. И е така на 27 март комисията направи предложение към финансовата служба на базата на член 26 на финансовия регламент предложение за прилагането на финансовата дисциплина по отношение на разпределението на резерва. До 30 юни имаме срок за подаване на изменения – ако парламентът няма възражение до този срок и съветът също може да се постигне споразумение на първо, на първо четене и на 1 юни ще се гласува предложението в пленарна зала. Затова моето предложение е да гласуваме предложението за корекция на директните плащания. Надявам се, че сте готови. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте сега. Гласувайте за корекция на директните плащания. Замекам гласуване. Край на гласуването. Има един колега в повече от НП. Сега всичко е наред. Добре. Госпожа Магинес, господин председател, за колегите от НП, аз може би трябва да се откажа от гласуване, защото явно съм един в повече от НП. Добре? Така всичко е наред. Край на гласуването. Виждате резултата. 37 за, 3 против. И така. С това преминаваме към точка 12. Пилотни проекти и действия за бюджет 2015-2016 година. Така, приемане на пилотните проекти и подготвителните действия за политическите групи. Имаше възможност да дадат предложение за съответните пилотни проекти и действия или пък е, за продължаването на същите, на вече съществуващи пилотни проекти и действия. На базата на предложение комисията ще ги оцени и в последствие до юли ще вземе решение. Нашите членове също могат да, пред, да направят предложение. 20 май е нашият срок. Получили сме 8 про, пилотни проекта проекти, тези пилотни проекти ще бъдат гласувани сега, за да видим дали комисията ще ги одобри, след което процедурата продължава, както обясних. Извинявайте, 11 са пилотните проекти, а, поправя се ораторът. И така, гласуваме. Кой е за първия проект. Имате списъка. Имате списъка при вас. Кой е за първия проект? Моля, гласувайте с ръка. Против? Благодаря. Прието е. Приете първия проект. Втория проект. За. Благодаря. Против. Приете. Третия пилотен проект за. Против. Прието. Четвърто, кой е за? Против? Прието. Пето, за? Благодаря. Прието. А, против? Против няма. Шести пилотен проект за? Против? Нека проверим шести пилотен проект. Гласувайте, ако обичате, е, електронно. Отварям гласуване. Замекам гласуване. Край на гласуването. Прието е. Но ако обичате социалистите да вдигат по-ясно ръце за, за да е ясно. Седми проект за. Благодаря. Против. Благодаря. Прието е. Осми проект. Кой е за? Кой е против? Прието е. Девети проект за. Благодаря. Прието е. Десети проект за. Благодаря. Прието е. Единайсти проект за. Благодаря. Приете. И така. А ако има мнозинство за, няма да питам кой е против, ако сте съгласни. Добре. И сега преминаваме към следващото гласуване, следваща точка. Господин Роде. Благодаря, господин председател. Само да ви напомня, че Алде при следващото гласуване ще се въздържи по компромисното изменение и ще гласуваме срещу доклада. Защо? Защото не защото сме по принцип против, но нямаше изобщо никакви преговори. Затова искам внимателно да напомня на координаторите да кажат на докладчиците в сянка и на докладчиците, когато номинират такива, че те са задължени да провеждат преговори, когато имат възложен доклад. Това е парламент. То политиката, в политиката става дума винаги за преговори. Така че в този доклад и при следващия доклад нямаше никакви преговори. А отговорност на докладчика е да съберат докладчиците в сянка и да проведат преговори, да проведат разговори, а не да си пишат доклада и да помолят секретарията да обработят измененията и да накарат секретарията да изработят компромисните изменения. Така не се прави. Мисля, че би било разумно и би било честно, ако всички като координатори подчертаем този факт и Помоля им докладчиците да спазват тези правила. Защото всяко досие трябва да бъде подложено на преговори, на обсъждане, независимо дали това е обсъждане или доклад. Благодаря. Пани почле, приемаме пана уваги. Благодаря. Отбелязахме си вашия коментар, господин депутат. И ви предлагам този въпрос да бъде обсъден на заседанието на координаторите. Самият вие сте координатор, така че ви предлагам това обсъждане тогава да се осъществи, господин Хауслик. Искам да подчертая, че това е съвсем правилно, което каза колегата. Има компромиси, как са постигнати те не се знае. Имаме нужда от ясни, ясни правила. Мащаба трябва да е ясен. Не може човек изведнъж да бъде конфронтиран с даден компромис. Не се знае компромисът прият ли е, не е ли прият. Много често, така че наистина на координаторите на заседанието нека този, тази точка се обсъди. Благодаря много. Отбелязвам си това предложение. А сега господин Декас. Благодаря. Само за да изразя подкрепа <clears throat> казаното от господин Рода, но също така колегата Делано подчертава, че становището по бюджета е становище, което трябваше да се изготви в а, кратки срокове и поради кратките срокове докладчикът не успя да включи всички докладчици в сянка в процеса на подготовката. При всички случаи той не е тук, но ще дойде за да обясни съдържанието на компромисите. За съжаление, времето не позволи да бъдат включени в по-голяма степен групите. Мисля, че е уместно този проблем да бъде повдигнат на заседание на координаторите. Благодаря много. Драги колеги, смятам сега, че можем да преминем към гласуване. Отбелязах си всички коментари, които бяха направени, ще действаме съобразно с тях. Също така искам да ви уведомя, и това се отнася предимно за колегите от унгарската делегация. За съжаление няма превод към унгарски. Моля да ни извините за това. И така, нека да преминем към 12-та точка, гласуване по бюджета за 2016 година. Знаете, че докладчик по темата е господин Фернандес. Ние го приехме в нашата комисия. Този мандат ще бъде гласуван през юлската сесия на парламента, така че нека да преминем сега към гласуване. Моля, гласувайте по изменение 1. Кой е против? Благодаря ви. Приема се. Изменение второ. Моля за извинение, казва председателят. Нека да проверим електронно резултатите по първо изменение. Моля, гласувайте. Благодаря. Край на гласуването. има един глас в повече от социалистите, но това, тази грешка беше изправена и така отхвърля се това изменение. И така, преминаваме към второ изменение, кой е за. Приема се. Трето изменение, кой е за, кой е против. Отхвърля се. Четвърто изменение, кой е за, благодаря ви. Приема се. Пето изменение. Кой е за? Кой е против? Отхвърля се. Компромисно предложение А. Моля, гласувайте електронно. Прекратете гласуването. И така Приема се а, това компромисно изменение. Единайсто изменение сега. Кой е за? Кой е за това изменение? Кой е против? Приема се. Дванайсто изменение. Кой е за? Против. Отхвърля се. Тринайсто изменение. Кой е за? Кой е против? Отхвърля се. 14-то изменение. Кой е за? Кой е против? Отхвърля се. Сега преминаваме към гласуване на компромис Б. Моля, гласувайте електронно. Прекратете гласуването. Приема се с 34 гласа за. Сега преминаваме към 25-то изменение, 26-то, 27-о, за, против, отхвърля се. 28-о, приема се също така, 29-то, за, приема се. 30-то изменение за, против, приема се, 31-во, за, приема се, 32 за, приема се, 33 то приема се, 34 кой е за, кой е против, отхвърля се. 36 то изменение за, против, отхвърля се. 37 за, против, отхвърля се. 38. За, против, отхвърля се. Компромис С. Електронно гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се с 30 гласа за. Сега преминаваме към 42 изменение за, против, отхвърля се. 43-то за, против, отхвърля се. 44-то за, против, приема се. 45-то за, против, отхвърля се. 46 за, е, против, приема се. Стигаме до компромис Д. Моля, гласувайте електронно. Прекратете гласуването. Приема се с 30 гласа за. 52 изменение. Кой е за? Против. Приема се. 53-то за. Приема се. 54-то за. Против. Отхвърля се. 55-то за. Против. Отхвърля се. 56-то за. Против. Отхвърля се. 57-то за. Против. Отхвърля се. 58 за, приема се, 59 за, против, отхвърля се, 60 за, против, отхвърля се, 61 за, против, приема се, 62 на господин Даравела, за, против, приема се, 63 също се приема. 64-то за, против, отхвърля се. 65-то за, против, отхвърля се. 66 Поправка приета. 66-то се приема, 67-то за, против, отхвърля се. 68 за против, отхвърля се. И така, преминаваме към компромис Е. Моля, гласувайте електронно. към гласуване, препрашам. Прекратете гласуването. Благодаря ви. Приема се това изменение компромисно с 33 гласа за. И така стигаме до 75-то изменение за против. Нека да проверим електронно. Гласувайте, моля, по 75-то изменение. Прекратете гласуването. Приема се това изменение. 76 за, против, отхвърля се. 77 за, против, отхвърля се. И така, сега нека да гласуваме по а, цялото проекто становище с така приетите изменения. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Благодаря ви. Приема се проекто становище. Както ви казах, драги колеги, мандата за трилога ще бъде подложен на гласуване на пленарната сесия през месец юли и Комисията по бюджет ще гласува също този въпрос. И така преминаваме към следващата ни точка. Тук водеща комисия е Инта. Да, търговията с тюленови продукти. Давам думата на господин Войчеховски, докладчик за нашата комисия. Давам му думата. Okay. Okay. Czy ktoś chciał zabrać głos? Nie, nie ma. Nie. Има ли желаещи да се изкажат? Няма. А, има. Да. Господин председател, искам само да обясня вота си. Аз съм за защитата на тюлените, разбира се, но правото на лов е прерогатива на държавите. Това не влиза в компетентности на Европа. Не трябва Европа да си дава такива правомощия, каквито всъщност няма. Шепан Родер, че chciał Густав, да tak? Господин Рода, искаш ли думата? Да, добре. Yeah, uh, the... И ние имаме същия проблем, както вече споменах. Нямаше преговори по това досие. А това е становище, което може да има отражение не само върху много хора, но и върху цели общества. Това е позор и арогантност към онези, които ще бъдат засегнати от такъв акт. Преди да гласуваме, не проведахме никакви преговори. Питам докладчика – защо не отправихте покана за преговори? Това е въпрос на принцип и демокрация. Благодаря ви много. Желая ли да отговори господин докладчикът? Имате думата. Благодаря много, господин председател. Това, което мога да кажа, че дискусията се проведе на последното ни заседание. Аз лично отсъствах. За съжаление, имах много важни ангажименти в Полша, е, но смятам, че процедурата беше спазена. И държа да подчертая, е, че е, става дума за становище, свързано с тюленови продукти и хуманитарни съображения трябва да бъде прието това становище. Това е огромно предизвикателство, хуманното отношение към животните. Ние не можем да допуснем прояви на насилие, жестокост прямо животните. Именно за това се налага да бъдат внесени тези ограничения. Комисията е приела такива ограничения, като изключения се правят само за корените общности и инуитите. Спрямо тях се приемат е, тези изключения. Ние сме против е, масовия лов, който се практикува в наши, някои държави. И държим на хуманно отношение към животните. Това е, е ценност, според мен, включена в член 13 на договора. Господи Рода, искате ли да отговорите? Du, kleiner знак. Преминавам на датски. За най-напред, тук имаме докладчик, който не е бил, когато се дебатира този въпрос в комисията. Той не присъстваше. И това по принцип е арогантно поведение. Освен това, имаме един докладчик, който изобщо не се е занимавал по същество с въпроса и последствията за хората, които са засегнати от тези решения, са огромни. Ние не става дума за хуманно отношение към животните. Искам да подчертая, че както Greenpeace че Greenpeace казва, че е, ловът на тюлени в Гренландия е устойчив. Може да се отруи, може да се отру, отруи ловът на тюлени, без да се наруши устойчивостта на популацията а докладчикът изобщо не взема предвид тези факти. И то защото ние просто не сме обсъждали а, този доклад. Не може просто да се направи един доклад, в който докладчикът да казва аз, моето мнение е такова и такова, без да вземе предвид мнението на другите. А, докладчикът е не си е изпълнил задачата, а това е много чувствителна област. Не е организирал дебат. Той не е изпълнил задачата си като депутат. Това е просто неприемливо. Това не може да се допусне. Това не е честно спрямо хората, за които тук става дума. И тук не става. Не е честно и спрямо животните, за които става дума тук. Proszę Państwa, zdarza się każdemu z nas. Drogie kolegi, всеки от нас понякога изпада в такива ситуации, при които му се налага да отсъства. Седем души заявиха желание да се изкажат по една и ПАМ. И след това ще дам думата на докладчика. Господин Ияр, господин Ослинг, госпожа Майер. Да. Благодаря, господин председател. Колегата Рода че не е било отчетено становището на живущите в Хронландия. Някак си не можем да съобразим всичко с Хронландия. Мисля, ние се съобразихме с член 13 според който хората не бива да допускат жестокости и страдания на животни по време на лов. Благодаря, господин председател. Не съм съгласна с колегата Роде, който смята, че докладчика не си е свършил работата. Напротив, това е добър доклад е, и по време на дискусията в комисията го заместваше експерт. И тук въпросът не е дали хората имат право да ловуват собствената си страна, а тук въпросът опира до търговията с тюленови продукти. Тези продукти нямат място на нашите пазари, според мен. Госпожа Каденбак. Аз по принцип не споделям политическите възгледи на докладчика, но и ние всъщност имахме възможност да обсъдим темата. Имаше различни становища и получихме потвърждение, че нашите аспекти, които ни интересуват, ще бъдат отразени. Ние имахме възможност да изразим мнението си. Ние изразихме желание да се изработят компромиси. Докладчикът обаче отхвърли нашето желание. И сега ние предлагаме нашите изменения. Не може да се накара един докладчик да а, изработи компромиси. Ние подаваме сега изменения. Господин председател, според мен нещата са прости. Трябва да гласуваме днес. Дали докладът може да бъде изобщо гласуван. Така че да отложим ли гласуването или да гласуваме сега. Не може да говорим, не може да говорим по съдържанието на доклада в момента. Та nie możemy przełożyć, bo głosowanie w komisji Вимко е jest 4 червца, а więc наша... Можем да отложим гласуването до 4 юни, ако го отложим, няма да се отчете нашето становище. Благодаря ви за тази дискусия. Според нас тази дискусия проблем, има проблем с превода към френски, се оказва. Всички трябва да извлечем полука от тази дискусия, координаторите и докладчиците и ще обсъдим този въпрос на заседанието на координаторите. Това е ясен сигнал към докладчиците и докладчиците в сянка да водят добро сътрудничество. В този случай няма компромис, така че нямаше нужда от дискусия. Всички изменения, които са били внесени, ще бъдат гласувани, т.е. всички вие ще можете да изразите своята позиция. Няма компромисни изменения. Следователно, не е възможно да бъдат представени възражения срещу незачитането на някои становища сега дам думата на а, докладчица. Малко съм очуден а, от а, тези нападки на господин Рода, тъй като работата по това становище не беше по-различна от работата, която съм вършил по изготвяне на становища в миналото. Никой не е представил възражения, резерви по, този, по това становище. Ние искаме забрана на тюленови продукти. Становището беше представено в предвидения срок. Онези, които желаяха да внесат изменения, можеха. Нямаше е, никакво неуважение. Аз не смятам, че са били нарушени правилата на работата на парламента. Очудвам се, че господин Роде представя своите резерви няколко минути преди гласуването. Като докладчик в сянка той можеше да ни представи своите резерви и възражения по-рано и да ги обсъдим. Е, вместо това той сега е, повдига въпроса. Очевидно има съмнение. Не ги разбирам, защото не разбирам какво не, не, не виждам какво не му харесва. Кои са отрицателните аспекти на този доклад? Сега дам вам думата на господин Хауслинг и след това на господин Роде накрая, за да може да отговори на това, което беше казано. Всъщност доклада повдига много деликатни въпроси от социална гледна точка. И тази дискусия следователно е от малко по-различен характер. Опитах се да обясня някои елементи предварително, но може би защото докладчикът нямаше, не имал възможност да участва в дискусията, се оказваме в този ситуация. Предлагам всички да си извлечем необходим заключение, господин Хаузинг. И след това господин Роде. <laughs> Also ich, finde, ich finde, Herr Rode hat heute Morgen ein bisschen sehr stark. Мисля, че господин Роде пил пил доста силно кафе тази сутрин. Не може а, да се напада колега така когато докладчикът не иска компромиси, той не може да бъде критикуван за това. Това си е негово решение. Значи, може би господин Роде да омекоти тона, с който говори и е, след това мисля, че освен, и освен това мисля, че няма смисъл да говорим по съдържанието на доклада в момента. Добре, а сега го с това може би може да приключим този разговор. Господин Роде, може би ако иска да се изкаже, да. Аз не искам да нападам лично докладчик, аз не го познавам. Аз а, имам нещо против е, начина по който се работи. Аз бях е, за 4 години координатор в ИТРЕ. От, от 6 години съм в парламента и никога не съм виждал едно досие, по което да няма преговори. Аз не мога да си представя да съм докладчик в сянка и да не, да не се преговаря. А задача на докладчика е да присъства, когато досието, е, което му е възложено, и досието, когато се обсъжда, той трябва да бъде е, на лице, той трябва да присъства. Но това е принцип на дискусия. Това е принципен въпрос. Не може е, човек просто да, да се откаже от е, разговори, от обсъждане, защото съдържанието е ясно. Това не е парламентаризъм. Трябва да се говори по нещата, за които поемаме отговорност. И аз абсолютно настоявам за това. По отношение на либералната група, ако когато ние като либерали се застъпваме за нещо и гласуваме за нещо, то тогава преди това трябва да сме говорили за него. В противен случай не може да гласуваме за него. Замекам дискусия е, с едно увага. Е, и така, закривам дискусията по този въпрос, но нека да направя все пак един коментар. Абсолютно наложителни са преговори, когато а, изготвяме компромисни изменения. И всички, по всички изменения ще има а, гласуване, тук нямаме компромисни варианти, така че всяко едно изменение, внесено от колегите, ще а, бъде предът на гласуване. 26-то изменение е а, оттеглено, само това искам да уточня. И така, парламента, съвета и комисията са приели регламент 1007 през 2009 година. Търговията с тюленови продукти е забранена на територията на Европейския съюз. Канада и Норвегия са изразили протест пред СТО и се наложиха някои изменения, така че да бъдат взети предвид решенията по този въпрос. Що се отнася до графика, 4 юни нашето становище и становищата на другите комисии ще бъдат гласувани на заседанието на комисия ИМКО. А сега нека да преминем към гласуване. И така, първо изменение блок 36 34 39. Гласуваме амблок. Кой е за? Кой е против? Отхвърля се. Четвърто изменение. За. Против, приема се. 32 изменение. Първо изменение се поправя председателят. Приема се. 35-то. Кой е за? Против? Отхвърля се. 37 и 38, които са идентични. За, против, отхвърлят се. 40-то изменение за, против, отхвърля се. 41 за, против, отхвърля се. 42 за, Против. Отхвърля се. 31. За. Против. Отхвърля се. 47. За. Против. Нека да направим електронна проверка по това изменение. 47. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Седмо и осмо блок. За поправка 50. Dziękuję. Kto jest 50-то изменение се коригира председателят което се отхвърля. 46-то. Пето и 46-то за, против, отхвърля се. 49-то. Но нека да направим електронна проверка по 46-то. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 49 и 51. За, против, отхвърля се. Второ изменение. Поправка 52. Кто е за поправка 52? 52 се поправя председателят, за, против, отхвърля се. 53 то за, против, приема се. 54 то за, против, приема се. 45 за, не, 45 отпада, 55 за, 55-то, против, отхвърля се. 56-то, за, против, електронна проверка по 56-то изменение, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 56 изменение за, против, отхвърля се. Седмо и осмо блок, те са идентични, за, против, отхвърлят се. Девето, за, против, отхвърля се. 17-то не, не се гласува сега по него, то отпада 21-во. Кой е за? Благодаря, против? Приема се. Шестнайсто и осемнайсто, Амблок. кой е за, против, кой е против? Нека да проверим електронно. Моля, гласувайте по 16 и 18. Прекратете гласуването. Отхвърлят се. Сега 22 изменение за, против. Благодаря, приема се. 12 то изменение за, против, отхвърля се 14 то за, е, против, приема се. 10 то и 13 то заедно. Не, те отпадат моля да ме извините, но секретарията ми подсказва, че все пак трябва да гласуваме по 10 и 13 за, против, отхвърлят се. 15 изменение, кой е за, кой е против. Отхвърля се. 11 изменение сега. Не. Няма. То отпада. 23. За. Против. Отхвърля се. 25. За. Против. Приема се. 24. Нека да проверим обаче електронно 25 преди това. Моля, гласувайте. помолих малко по-бавно да вървите, защото поне превода на, на немски се забавя и това, което чуваме, не съответства на това, което вие ни подавате като команда. Благодаря, госпожо. 25-то изменение. Моля, гласувайте електронно по 25-то. Прекратете гласуването. Отхвърля се 25-то изменение. Сега 24-то. Кой е за? Кой е против? Отхвърля се. 26-то е отпаднало, отеглено е. Искате да проверим 24-то ли? Добре, гласувайте, моля, по 24-то. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 26 е отеглено, 27. Кой е за? Приема се. 20... И сега. Нека а, другите изменения отпадат, така че нека да гласуваме по целия по цялото проекто становище с измененията, но, казва председателят, по трето и тристо не сме гласували. Кой е за трето, кой е против, отхвърля се. Тристо сега. Кой е за? Против? Приема се. А сега нека да гласуваме по целия текст. С така приятите изменения, моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Благодаря. Прието е проекто становището и сега преминаваме към 15-та точка. Гласуване е, по предложение за директива на Европейския парламент е, за намаляване на националната емисия на някои атмосферни замърсители. Е, водещата комисия е Комисията по околна среда. Около 30 изменения са внесени. Желая ли докладчика да коментира нещо по е, доклада? Искате ли думата? Не. Е, така че нека да преминем към гласуване. Гласуване над е, тим пунктен. Зачинаме от комп... Сега започваме с компромис А. Компромисите ги гласуваме електронно. Извинявайте, казва председателят, не е компромис А, компромис 1. Гласуваме компромис 1 електронно. Господин Те, заповядайте. Господин председател, нека гласуваме още веднъж, а, тъй като това първата точка е компромис. Всъщност, за какво гласуваме сега, не разбрах. Гласуваме първата точка. Първия компромис, компромис едно – Гласуваме електронно. Заповядайте. Гласувайте. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към втората част на компромиса. Кой е за? За втората. Кой е за втората част? Моля, вдигайте ръка. Кой е за? Против? Отхвърля се. Има искане за електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Подхвърля се. Изменение 68 за. Против. Отхвърля се. Изменение 69 за. Против.

Приема се. 76 за. Против. Да проверим. Моля, гласувайте 76-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 77 за. Приема се със също мнозинство. Изменение 78 за. Против. Отхвърля се. 10, 79 и 81 ще се гласуват блок. Кой е за? Приема се. 80 за. Против. Отхвърля се. 82, 83, 84 са изменения, които ще се гласуват на блок. Кой е за? Против. Отхвърля се. 85 за. Против. Отхвърля се. 86 и 87. Не, не, не, казва председателя. Трябва да се гласуват 88 и 89 се гласуват за. За, против. Отхвърля се. Изменение 90. За. Приема се. 11.91. Не знаем. Номер 11. Трябва да гласуваме. 11. Кой за? Приема се. 91 за. Против. Отхвърля се. 92 за. Против. Отхвърля се. 93. За. Против. Отхвърля се. 94 95 за. Приема се. 96 за. Приема се. 97 за. Против. Отхвърля се. 98, 99, 100 101 но има искане за проверка на 97 изменение и за това а, обявявам гласуване, начало на гласуването, край на гласуването. Отхвърля се. Както казахме. 98, 99, 100 и 101 се гласуват заедно за. Приема се. 102 за. Против. Отхвърля се. Изменение 103 за. Господин Дорф, това е ваше изменение. Кой е за? Против. Приема се. 12. За. Благодаря. Приема се. Изменение 104. Кой е за? против, отхвърля се. Не, не смятам, че е необходимо да проверяваме. 105 за. Отхвърля се. 106 за. Приема се. 13, 107, 108, 113 се гласуват заедно. Кой е за? Благодаря, приема се. 109 Не. 110 е и 111. За. Против. Отхвърля се. 112 изменение. За. Против. Отхвърля се. 113 не се гласува. 114 изменение. За. Против. Отхвърля се. 115. За. Приема се. 116. За. Против. Отхвърля се. 117. За. Против. Отхвърля се. 118. За. Против. Да проверим 118 изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 119 изменение. За. Против. Отхвърля се. 120 за. Против. Отхвърля се. 121 за. Против. Отхвърля се. 122, 123, 124 се гласуват заедно. За. Против. Отхвърля се. 125. Има искане по 122, 123 и 126 изменение. Гласувайте електронно. Край на гласуването. Отхвърля се.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 Отхвърля се. Но ви предлагам да направим проверка. Моля, гласувайте 130 изменение. Край на гласуването. Да, както бяхме казали, отхвърля се. 131 за, против. Отхвърля се. 132 за, против. Отхвърля се. 134 за, Против. Отхвърля се. 133. За. Против. Отхвърля се. Да проверим изменение 133. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Благодаря. Отхвърля се. 135 за. Против. Отхвърля се. 136 за. Приема се. 137 за. Против. Отхвърля се. 138 за. Против. Отхвърля се. 139 за. Против. Отхвърля се. 140 и 141 за. Приема се. 142 изменение. За. Против. Отхвърля се. 143. За. Да, гласува се. За. Против. Отхвърля се. 144. За. Приема се. 145 и 146 се гласува заедно за, против, отхвърля се. Изменение 147 за, против, отхвърля се. 148 за, против, отхвърля се. 149 за, против, отхвърля се. 150 за, против, отхвърля се. 151 за, против, отхвърля се. 14, 152, 153, 154 за. Благодаря, приемат се. 155 за. Против. Отхвърля се. 156 за. Против. Да проверим 155. Моля, гласувайте. 155. Край на гласуването. Отхвърля се. 157. За. Приема се. 158. За. Приема се. 159. За. Против. Отхвърля се. Да, продоври, да проверим. 159. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. 160 за. Приема се. 161 за. Приема се. Изменение. 162 за. Против. Отхвърля се. 163 за, против, отхвърля се. 164 за, против, отхвърля се. 165 за, против, отхвърля се. 166 за, против, Отхвърля се. 167 за. Против. Отхвърля се. 168 за. Против. Отхвърля се. 169 за. Против. Отхвърля се. 15 и 170 заедно. За. Против. Приема се. 171 за. Против. Отхвърля се. 172 за, против, отхвърля се. 173 за, против, отхвърля Поправка 164 за. 174 за, против, отхвърля Поправка 16 и 175 за. 16 и 175 за. Приема се. 176 и 177 за. Против. Отхвърля се. 180 за. Против. Отхвърля се. 17 за. Приема се. 181 за. Против. Отхвърля се. 182 за. Не сте. Ани. Председателят прекъсва. Извинявайте, против. Отхвърля се. 183 за. Против. Да проверим 183-то изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 18 изменения на докладчика. За. Приема се. 18. За. Приема се. 178-179. За. Против. Отхвърля се. 184-185. За. Против. Отхвърля се. 20 изменение на докладчика. За. Приема се 187 за. Не, казва председателят. Преминаваме към 187. Кой е за? Приема се. 188-189 за. Против. Отхвърля се. гласуваме альтернативен компромис. Компромис 1 альтернативен. Моля гласувайте електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. 190. За. Против. Отхвърля се. 191 и 192. За. Приема се. Има искане за проверка по тези две изменения 191 и 192. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме. 193 изменение за. Против. Отхвърля се. 194-195 за. Против. Нека да направим проверка на 194 и 195 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 196 за. Против. Отхвърля се. 197 за. Против. Отхвърля се. 198 за. Против. Приема се. 199 за против, отхвърля се. Изменения 200, 201, 202 за, против, отхвърля се. 203. Има искане за проверка на изменение 200, 201 и 202. Моля, гласувайте.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 Отхвърля се. 213 за. Против. Отхвърля се. 214 и 15 и 16 за. Против. Отхвърля се. Изменение 217, 18, 19 и 20 за. Против. Отхвърля се. 20, 221, 222 за. Против. Отхвърля се. 223 за, против, отхвърля се. 224 за, против, отхвърля се. 225 за, против, отхвърля се. Компромисно изменение, две альтернативно електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега преминаваме към 226. За. Против отхвърля се. 227. За. Отхвърля се. Да, 227. Точно така. Сега 228 за. Против. Това изменение е съгласуване, ли така? И така, 228 изменение. За. Против. Отхвърля се. Сега имаме изменения на Бранен, Хаусинг и Дамато. А не, не, не се гласуват, затова преминаваме към компромисно изменение 2. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Господин Егнес, заповядайте. В английския превод от нас се иска да гласуваме по компромисно изменение номер 3. И извинявайте, ние гласувахме компромис номер 2. Може би аз съм се изразил зле. И така, компромисно изменение номер 2. Сега гласуваме 291 изменение. За. Против. Приема се. Изменение 22 и 232. За. Приема се. 23. За. Против. Отхвърля се. 24. За. Против. Отхвърля се. 24. За против, отхвърля се. 26 за, против, отхвърля се. Изменение едно на докладчика за, против, приема се. 27 за, против, отхвърля се. 28 за, против, отхвърля се. 29 за, против, Отхвърля се. 30. За. Против. Отхвърля се. 31. За. Приема се. 32. За. Против. Отхвърля се. 33. За. Против. Да проверим изменение 33. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 34. За. Против. Отхвърля се. 12 на докладчика. За. Приема се. 35. За. Против. Отхвърля се. 36. За. Приема се. 37 за. Против. Отхвърля се. 38 за. Приема се. 40, 41, 42 за. Против. Отхвърля се. 43 за. Против. Отхвърля се. 39 за против, отхвърля се. 3 за, приема се. Компромисно изменение 3. Гласуваме го електронно. Моля, гласувайте компромисно изменение номер 3. Край на гласуването. Приема се. Пето изменение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 Против? Отхвърля се. Компромисно изменение 4. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към 59-то изменение. За. Против. Отхвърля се. Изменение 60. За. Против. Да направим проверка на изменение номер 60. Моля гласувайте. Замекам гласуване на поправка 60. Край на гласуването. Благодаря. Отхвърля се. 61. За. Против. Гласуваме 61-во изменение електронно. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 62 изменение. За. Против. Отхвърля се. Девето изменение на докладчика. Да направим проверка на изменение 62. Моля, гласувайте 62 изменение. Край на гласуването по 62 изменение. Отхвърля се. Изменение номер 9 на докладчика. Кой е за? Приема се. 63. За. Против. Отхвърля се. 64. За против. Проверяваме 64-то изменение. Моля, гласувайте. Гласувайте 64-то изменение. Край на гласуването. Приема се с два гласа разлика. 65 за. Против. Отхвърля се. Колеги, сега ще гласуваме текста с измененията. Електронно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Докладчикът иска ли да се изкаже? Имаме малко време. Заповядайте, господин докладчик. Не искате да се изкажете? Добре, поздравяваме ви и ви благодарим. Колеги, благодаря ви за това гласуване, което беше много експедитивно. Благодаря ви за участието. Кратка пауза, защото комисарият ще дойде в 11 часа. Е, елате малко преди 11. Така, до, почивка до 11 без 5. Proszę Państwa, po przerwie. Драги колеги, ето ни отново в залата след кратката почивка. И сега ще минем към една изключително важна точка, която с интерес се очаква, а именно разговора ни с господин комисара Поздравявам го, приветствам го сърдечно сред нас. Приветствам и придружаващите го лица. Тази среща е в рамките на структурирания диалог, съгласно рамковото споразумение и по-конкретно точка първа от приложение четвърто на това рамково приложение за връзките между парламента и комисията. Съответно, комисарите се срещат с парламентарните комисии, така че да обсъдят работната програма за текущата година и да подготвят работните програми за едните години. Всяка парламентарна комисия излага в рамките на структурирания диалог, е, обобщение на контактите осъществени и е, е, докладва пред председателския съвет, на господин Бузек. Приема се след това общия доклад от председателския съвет присъствието на председателя на парламента. През юли месец парламента приема резолюция за резултатите от структурирания диалог, проведен от всяка една от парламентарните комисии. И така, каква да бъде организацията на нашата работа? На първо място, разбира се, ще дам думата на господин комисаря след което ще имат думата председателите на политическите групи. След това ще дам отново думата на господин комисаря, за да отговори на техните коментари, въпроси и след това ще имат възможност да се изкажат всички колеги, които желаят това. Също така беше раздадено едно писмо от господин комисаря, изпратено вчера. Беше изпратено по електронната поща. Ще намерите там допълнителна информация, която ще ви бъде полезна по време на нашата дискусия с него днес. И така, Веднага давам думата на господин комисаря. Фил Хопс. Thank you very much, Mr. President. Благодаря, господин председател, уважаеми депутати. Аз съм много щастлив от факта, че мога да говоря пред вас да обсъдим неща от взаимен интерес. Структурният диалог е много важен елемент от нашето сътрудничество. Той ни позволява да опресним нашите знания, да разберем какво се случва в областта на селското стопанство. Комисията Юнкер иска да подобри е, структурите на сътрудничество там, където е възможно. Така че аз абсолютно се подписвам по тази цел. През септември аз казах, че бих искал да повлияе положително на развитието на селското стопанство. Аз съм много ангажиран с тази цел и се надявам, че днес може да покажем, че програмата на комисията наистина постига резултати в по един разумен начин. Е, през 2015 е, година аз обещах да посетя държавите членки. Получавам много важна информация от фермерите, от експерти, хора, които работят директно или недиректно с, с сектора на храните. Представителите на обществеността дават важна информация, вашата информация, посланията, които вие е, ще ми представите също е много важна за мен. Тя ще, цялата тази информация ще се влее в нашата програма за 2016 година. Е, понякога нашите гледища може да се разминават, но нашата основна цел е ясна, тя е обща, а именно да създадем едни добри условия за фермерите, да увеличим заетостта в селското стопанство и да увеличим износа на селскостопански продукти. Заедно с това искаме да намалим бюрокрацията. Принцип път, е, по който ще ме води днес, е да слушам да изслушам вашите коментари, е, коментарите по отношение на работната програма за селско стопанство за 2015 година. Искам да разбера вашите предложения за това какво трябва да се включи за 2016 година. Освен това ще представя някои е, определени инициативи, които подех. Е, откакто станах комисар, мисля, че те са конструктивни и положителни мерки, ще продължа да търся сътрудничеството с депутатите. Както знаете, моят фокус е опростяване на законодателството. Аз наскоро оповестих няколко мерки, които имат за цел именно опростяване на, на правилата. Е, те са залегнали в насоките на комисията. Аз мога да се спра в подробности ако вие желаете да сторя това. И така, господин председател, след тези въведителни слова, може би е по-разумно за мен и за депутатите колеги да преминем директно към дискусията. Благодаря. Казва председателя, това е чудесно предложение. Първият оратор е от координаторите господин Дес. Благодаря, господин председател и благодаря, господин комисар Хоган, за това, че ни посещавате в рамките на структурния диалог. Смятам, че наистина е много важно да говорим заедно по тези въпроси. Чудесно е, че вие наистина сте един от комисарите, които винаги е готов да дойде на посещение в парламента. Що се отнася за приоритетите е, на нашата политическа група, мога да кажа следното. Е, е, реформата в селското стопанство. По отношение на реформата, клининга би трябвало, а, грининга, извинявайте, трябва да бъде преосмислен след първата година на приложение, а именно целият този пакет на екологични мерки. Бяха взети трудни решения и тези решения трябва да бъдат контролирани и преосмислени след една година. има голямо недоразумение и несигурност, която цари сред служителите по места, що се отнася до тези мерки. За това смятам, че се налага тази оценка. Какви са проблемите? Например, двойното подпомагане – и приспадането на мерки и, пре... и трансфера на средства от първия във втория стълб. Това е голям проблем. Нещата тук трябва да се упростят. Още нещо. Държавите членки отговарят за, еколо, за мерките по екологи, еко, екологизация. Ето, например, а, един фермер искаше да направи едно заграждение, а, но се оказва, че препречва пътя на тракторите. Добре, какво да се прави в един такъв случай? Няма регламент, няма правила за един такъв казус. И на следващо място, контролът контролите за първата година от прилагането на тези мерки. Може би трябва да говорим с е, Сметната палата за начина на, на контрол. Фермерите не могат да приложат мерките правилно, след като мерките самите са започнали миналата есен. А, не може да се приложат изискванията така, както са подадени в един такъв кратък срок. И на последно място, ако искаме да упростим тази реформа, то тогава трябва основното законодателство да се реформира. Без това няма да минем. Е, аз не поставям под въпрос аграрната реформа. А, може би, може да се договори с държавите членки, кои пунктове от основното законодателство да се променят. Според мен и според политическата група, от която идвам, това е наложително, а именно промяна на основното, някои промени в основното законодателство. Трябват ни, с други думи, ясни насоки, за да може администрацията да функционира добре, защото, както казах, администрацията, служителите са несигурни не как да прилагат реформата, защото липсват насоки. И аз казвам тези неща, защото не искам да бъда опрекнат, че като член на парламента съм допринесъл за излишно осложняване, осложняване на мерките. Ние искаме да сме гъвкави при прилагането на реформата. Ясно е, регионите имат своята специфика, държавите членки също, но въпреки това Имаме нужда от общи указания. Вие самият направихте предложения за упростяване на реформата и ако комисията се съгласи с тези предложения, сигурен съм, че това ще е в интерес на администрацията, на фермите и съм сигурен, че целите на тази аграрна реформа ще бъдат постигнати. Ние също искаме да дадем своя принос за екологизиране на селското стопанство, но така каквото е положението в момента, фермерите са много несигурни и а, са а, доста резервирани към прилагането на тези мерки. Благодаря. Виждам, че трябва да се ограничим времето за изказване. До господин Декастро. Благодаря, господин председател, благодаря, господин комисар, за вашето присъствие тук, за да говорим за бъдещето на селското стопанство. Но няма съмнение, че когато говорите за упростяване и премахване на бюрократизацията, ще имате пълната подкрепа на парламента. Ние сме за ОСП, която е по-зелена, която въвежда искането за екологизация, но се притесняваме, че това че този приоритет може да се окаже много сложен за изпълнение от страна на производителите. И когато говорите за упростяване, ние се радваме. Но ние искаме, че това трябва да бъде опростяване без промяна на регламентите. Ето защо ние ви насърчаваме да работите за преразглеждане, което да се захваща с проблемите на бюрократизацията. Искаме по-зелена ОСП, но заедно с това искаме предприятията да са по-силни и способни да се справят с предизвикателствата на пазара тема, която е близка до сърцето на нашата група, е заетостта. Може би не всички знаете, че в годините на криза хранително-вкусовият сектор е единственият, който осигурява на растеж на работните места. Ние смятаме, че нашите предприятия трябва да получат повече подкрепя в тези усилия и в центъра на вниманието да се постави да се поставят мерките, така че селското стопанство да може да се справи с международните предизвикателства. Пазарите са много несигурни, колебливи и затова проблемът е не просто да предоставяме помощ на производителите, а да им предоставим онези модерни инструменти, които да им дават възможност да се справят с проблема за колебливостта на цените това е проблем за нашите производители. И освен това казахме вчера, плодовете и млякото в училищата е много важна програма. Парламентът не иска да губи своите правомощия за съвместно взимане на решение. Аз съм убеден, че ще бъдете на наша страна, за да приемем добър регламент. Аз мятам, че е възможно да приключим с този въпрос. Също въжи и за биологичното земеделие. С господин Хауслинг обсъждаме този въпрос и тук се надяваме окончателният текст да улесни и подобри работата на комисията. Ще приключа тук, господин комисар. Онова, което искаме от вас да ни дадете възможност да работим повече в този сектор – и да не очакваме и, и да няма нови а, законодателни актове. Надявам се, че ще успеете да убедите колегиума на комисията, че комисията трябва да предприеме действия за необходимите законодателни актове и ние сме тук, за да й помогнем. Благодаря. Тук е генералният директор Ежи Плеба. Добре дошъл. Преминаваме по-нататък. Господин Никълсън има думата. Благодаря. Много се радвам, че водим този разговор. Всички ние носим огромна отговорност в момента спрямо селското стопанство. Това въжи не само за моя район, но и цяла Европа. Аз съм 26 години в тази комисия и никога не се е случвало млякото, производството на свинско месо, на млекопроизводство да са били на толкова ниско ниво. Да, имаше проблеми с един проблем, млечния сектор, но никога не е имало едновременни затруднения във всички сектори. Искам да се спра на няколко въпроса, по които съм докладчик. Сигурно ще съгласите с мен, че едно от основните предизвикателства през последните 6 месеца в контекста на колебливост на цените, както каза господин Декастро. Вие Казахте, че между нас не винаги има съгласие. Да, това е реалност в политиката и в живота. Но има съгласие по един въпрос и то е, че млечният сектор е изправен пред криза. Сигурно ще се съгласите с мен, че живеем в трудни времена за този сектор. А това е сектор, в който, който е организиран на възосновата на семейни фирми и е гръбнака на селското стопанство. Никой, никой не можеше да предвиди перфектната буря, която се разрази в този сектор. Цените спаднаха за пети пореден път в моя район. Фермерите произвеждат мляко при цени под събестойността. Не знам какво ще предприемем. Едва ли китайците ще се намесят на пазара, едва ли руското ембарго ще се вдигне много скоро. Имайки предвид тези пазарни условия, бихте ли споделили каква е вашата оценка за млечния сектор и смятате ли, че ситуацията ще се подобри през следващите месеци? И освен това, вие казахте, че сте готов да засилите ролята на наблюдението на пазара. Комисията смята ли да излезе с мерки, така че да се произвеждат по-точни данни в реално време? и по-ранно предупреждение и да се предвиждат кризи и препоръчва действия. И друг път съм го казал, ние в Европа не трябва да чакаме какво ще предприемат Нова Зеландия и САЩ. Ние в Европа трябва да водим пазара. Имам още един въпрос по бюджета. Вие повдигнахте този въпрос на първата ни среща. В проекто бюджета са предвидени 63 милиарда за ОСП и помощ по функция 2. Комисията готова ли е да защитава бюджета за селското стопанство, защото това е централен стълб? И знаем, че Европа изпитваме финансови затруднения. От всички се иска да затегнат коланите и не само, че започна да се променя плащането на един на на ферма и много от фермерите очакват с страх новостите при фермерите ще има 13% намаление на подкрепата. Да, някой казва, а, присъединете се към еврозоната, само че това с нищо не помага на фермерът, който се опитва да си изкара прехраната. И накрая искам да кажа, че и вие, и ние, и Сметната палата трябва да работим в тясно взаимодействие в областите, в които се изпълнява нова политика. Много е трудно да се изтълкува политиката и да направим така, че фермерите да не страдат не по своя вина – но приветствам факта, че сте тук, приветствам факта, че е, можем да водим този диалог и да се надявам, че вие ще вземете предвид някои становищата, които бяха изразени тук. Председателят. Благодаря. Е, на таблото е показано времето, е, за да сте наясно с това колко продължава вашето изказване. Господин Роден. Най-напред бих искал да ви благодаря за участието тук и за начинът ви на работа с парламента не можем да не ви отдадем дълживото. За либералите акцента върху по-единно изпълнение на европейското законодателство е ключова дума. Казвал съм го и преди. Ние искаме по-добро приложение, системи за контрол, намаляване на бюрокрацията, както вие самият споменахте, упростени процедури и по никакъв начин да не се връщаме към провалени политики, които изолираха фермерите от пазара. Аз мисля, че вие се движите в правилната посока по тези въпроси и не мога да не ви го призная. Либералите имат план от пет точки за този мандат, който искам да спомена. Първо, бихме искали вие като комисар да представите план за намаляване на бюрокрацията с 25% в този мандат и, и реформа на режима за контрол и санкциите. Второ, бихме искали да има списък с 10 нови приоритетни страни. Искаме Европа да създаде план за по- за развиване на научната дейност в областта на растениевътството и животновътството с оглед на ограничените поземлени ресурси и по този начин ще се засили позицията на Европейския съюз на световните пазари. Четвърто, вие трябва да разработите пътна карта за по-отговорно използване на антибиотиците в животновътството и Пето, бихме искали комисията да представи план за насърчаване на биоекономиката. Тя има огромен потенциал за справяне с проблемите, с климатичните промени, енергийната зависимост от трети страни и енергийната сигурност на национално и местно ниво. Това са приоритетните области за, либера... за либералите и бихме искали те да станат и ваши. Благодаря. Дякую. На sali имаме гости, pana przewodniczącego De Тук има и представители на а, италианския сектор за хранително-вкусова промишленост. Има и представители на местните области от Полша. Добре дошли на нашите гости. Давам думата на господин Фанаган. Uh, sorry, uh, Mrs. Uh, uh, Sindras isn't here. Извинявайте, господин Синдрас не е тук. Добре дошъл на моя сънародник човек, на когото често съм задавал въпроси в моя парламент. Не винаги има съгласие между нас, но от време на време получаваме отговор на въпросите. Голяма част от въпросите, свързани с опросяването, са свързани с стълб 1. Въпросите по стълб 2 стават все по-сложни. Разработени са множествено програми, които са неутрални от гледна точка на фермерите. Какво мисли комисарят по въпроса и какво възнамерява да предприеме? Защото упростяването става доста сложно е и е, сложен живота за тези, които получават плащания по стълб във връзка с казаното от вашия предшественик, според който сближаването ще бъде смокинов лист, доколкото виждам, неговите страхове се оправдаха, поне в Ирландия. Смокиновият лист се състои в това, че взимаме, взимаме от богатия и даваме на малкия човек. Или това поне, се, поне е впечатлението, само че на практика сближаването, конвергенцията не се реализира достатъчно бързо и унези, които получават подпомагане, едва ли ще издържат до края на мандата. Какво може да направи комисията в средносрочен план, за да насърчи държавите да да предоставят щедри помощи на големите фермери а, и а, трухи на малките. Ще има ли средносрочна, средносрочно преразглеждане? Но беше зададен, но има такива, които а, изразяват съмнение относно това дали въобще ще има средносрочен преглед. Председателят благодаря. Господин Хаузинг има думата. Благодаря. Е, благодаря на господин Роди. Той ми донесе силно кафе сега. Благодаря, господин комесар, че сте тук. Вие не изпратихте едно писмо. За съжаление, то дойде много късно, но като го преглеждам, е, трябва да кажа, да, добре, а, искате намаляване на бюрокрацията, добре, но а, имам чувството, че ще се атакува озеленяването, грининга. Това е, това е моето чувство и дерегулацията при а, Комисията засяга главно екологизиращите мерки в селското стопанство. Това е моето усещане. И аз имам опасения. Ние много трудно постигнахме компромисите. Дадохме много свобода на държавите членки, дадохме свобода на фермерите да решават сами, но когато чуя от фермерите какво се случва, има много ужасяващи истории, е, които курсират, но според мен реформата трябва да, бъде, трябва да получи шанс да бъде приложена и някои екологизиращи мерки са е, преувеличени. Аз не познавам фермер, който ще се откаже от подкрепа, но това може да се направи и трябва обаче малко време. Не смятам, че трябва да се отчаиваме. Ако имате по-добро решение за озеленяване на селското стопанство, освен плащането, освен подкрепата, добре, но аз, честно да си кажа, не виждам по-подходящ подход. Джеймс Никълсън каза нещо много важно. Що се отнася до фермерите? Фермерите са много загрижени от дерегулацията, която се случва в момента. Премахнахме квотите. Много хора предупредиха, че така цените ще паднат, което се и случи. Нямаме отговор на тази ситуация. Е, малките селски стопани са застрашени и ние нямаме мерки за тях. Е, е, това, което каза Джеймс Никълс, Никълсън за млякото е вярно. Трябва да се занимаем с пазара сега и мисля, че дерегулацията няма да ощастливи всички. Това е ясно. Трябват ни правила, трябва ни интервенция на пазара и не може да кажем, ще либерализираме пазара и ще даваме малко помощи. Не съм сигурен дали това ще се случи и ще постигне целите, които искаме. Може би трябва да помислим за нови пазари. Аз обаче не вярвам, че нови пазари могат да се намерят просто така. Вие, господин комисар, сте много оптимистичен по отношение на ТИТИП, обаче вие четете ли анализите, които се правят за сектора на месото, например, за Ирландия, например? Така че, нека сме по-предпазливи и нека не продаваме ТТИП така като, като програма за стимулиране на европейската економика. Аз съм загрижен за малките ферми, за малките фермери. Това е моето голямо опасение. И на следващо място парламента направи своето предложение за екомерки. Сега комисията е наред. Съветът също каза, че е готов на компромиси, обаче комисията е, стои доста е, стриктно, доста строго на своите позиции. Така че още един апел към вас. А, може би може да сте по-гъвкави по отношение на екостойностите. Може би ако поддържате тези твърди стойности, те няма да намерят мнозинство при нас. Просто молба към вас да преосмислите вашата нагласа. Благодаря. Господин Егню. Thank you very much. I think I've heard more humor from Martin чух повече смешни неща от Мартин Хауслинг, отколкото през, през последните години, което е хубаво. Господин комисар, аз ще говоря за неща, които попадат само в вашия ресор. И сега, нека да призная това, че улеснихте попълването на формулярите. Лесно е за един чиновник да разпорежда, по-трудно е фермерът да спазва. Точка 3 и 6 ще бъдат оценени, така че благодаря ви от името на британските фермери. Но, винаги има едно не, но и това е, е свързано с сроковете. Британското правителство в изпълнение на вашата програма изразходва 500 милиона евро лири за програма. Тя обаче не работи, защото изисква широколентов интернет, какъвто много фермери нямат. След това наемат консултанти, той получава огромен, една огромна купчина от формуляри и той няма време. Сега правителството казва, че ще разработи хартиен вариант. Обещават им, то хартиения вариант не идва, Малко като е, човека, който, на когото обещава, че ще получи чека по почтата. И най- най-много страдат е, са онези, които имат много парцели, много... Е, една жена каза, че има 55 различни парцела. Така че моята молба е да удължите сроковете допълнително. Представителите на други страни а, биха казали, еми, такъв а, пада ви се на вас англичаните, само че британският данакоплатец дава, участва много активно в финансирането и едва ли ще бъдат доволни английските фермери ако за тях остават трудностите. Другото, което искам да повдигна е дали можем да променим света със своите действия. Днес гласувахме емисиите на въглероден двокис. Овцете, кравите емитират метан. ми правят го и дивите, и домашните животни какво да, го правим, какво да правим. Каква дума се използва тук? Ако, ако сбъркаш, е, ще те, какво, какво ще направят, е, Джим? А, кръстосаното спазване. Сега да видим моето стадо, 700 е, овце. Сега, ако те произведат три пъти повече метан в сравнение с днес, ще ме накажете ли? Dziękuję zgodnie z przewidzianym porządkiem. Благодаря ви. Сега да изслушаме комисаря, който да отговори на е, въпросите на координаторите. Благодаря за тези становища по актуалните въпроси. Мисля, че трябваше да кажа във връзка с въпроса на господин Теса за а, преразглеждането а, на а, приоритетните екологични области. Духът а, на изпълнението а, не е било приложено на практика от държавите членки, може би не е било изтълкувано правилно от служителите. Поисках моите служители да огледат насоките за изпълнението и ние излязахме с тълкования, които да са полезни за държавите членки, за да се изпълни на практика духа на закона. Сега, ние удължихме е, срока е, за плащанията на площ. Е, променихме правилата за регистрация на животните, огледахме за това как да се картират приоритетните екологични области, огледахме тълкуването на храстите, живите плетове, канавките и мисля, че имаме много разумно предложение и цифрата е много разумна. Тя дава възможност за гъвкавост, но заедно с това не успяваме да спазим напълно духа на закона, който е опазване на околната среда, биологическото разнообразие и разбира се, спазване на бюджетните изисквания. И съображенията са както екологични, така и бюджетни, разбира се. Много от реформите нямаше да се приемат, ако не се интересувахме от опазването на околната среда. Надявам се, че насоките е, ще ви успокоят до някъде, че съм се вслушвал съм се слушал във вас. Разширих срока от 20 май до 15 юни. Сега чувам гласове, които казват, че има трудности в някои държави членки с системата за идентификация на земеделските парцели и не съм в състояние да кажа дали можем да осигурим допълнителна гъвкавост. Е, опитахме се да помогнем на държавите членки да осигурят разделението на D3 и да помогнем с компютърните проблеми, тъй като в крайна сметка това е нова политика. В рамките на приоритетните екологични области казахме, че не е необходимо те да се картират е, до определен срок и осигуряваме допълнителен срок до 2017 година, две години в които няма да се налагат санкции. Също така, ако има декларация за приоритет на екологична област и имате друг парцел, който спазва изискванията за ПЕО, сме готови да ги приемем. Ето това са дискусиите, които водим с експертите във вашите държави членки. И това, което искам да кажа е следното. Е, слушах много внимателно това, което казвате за изпълнение на съществуващата политика, е, че тълкуваме по по-разумен начин на правилата. Упростяването, както съм казвал многократно, е, това е основен приоритет за нас, а и за вас. Всички политически групи отправиха предложения. Разчитам на вашата подкрепа. Надявах се да има колективно становище на цялата комисия, но липсата му не означава, че не можем да обсъдим различните становища, а не различни, вместо едно едино. Господин Декастро спомена въпроса за стоките и за цените на стоките. Да, и има трудности, предизвикателства, те няма да изчезнат във връзка с млякото. Производство на мляко през март спадна с 1,8%. Очевидно, свръхпроизводството през 2014 година в контекста на специалния налог е, е сега нашата оценка на пазара е, че ще има 1% увеличение през 2015 година но това е към, в допълнение към 4,5% през 2014 година. Ние следваме ясни пазарни цели. Е, някои резултати не са толкова бързи, особено в Китай, но в далечния и изтоки в Мексико има много възможности за допълнителни продукти в съответствие с новите пазарни мерки. Както казах, 73% от свинското месо, което се произвежда в Европейския съюз, сега се продава в Филипините и други страни от Далечния изток. То се продаваше в, преди това в Русия. И хубаво е, че това месо не задръства европейския пазар. Що се отнася до органичното земеделие, ние вече разполагаме с доклада на Европейския парламент и докладчите в Сянка. Както знае господин Хаузлинг, ние работихме в тясно взаимодействие с вас и докладчите в Сянка, за да сме наясно с това къде могат да се направят промени. Формулирани са 3-4 въпроса Надяваме се, съвета ще стигне до заключение през юли или юни и вие ще можете сами да формулирате своите заключения. Престои ни много работа във връзка с органичното земеделие. Да, ще има колебливост на цените. Освен новите пазарни възможности, много важен въпрос е как да премахнем тази колебливост от капиталовите инвестиции до и допълнителните е, инвестиции след премахването на квотите за мляко. Работим с Европейската инвестиционна банка, за да разработим модел, който да дава оценка на средната цена – и ако цената на литър е по-висока, ви... И целта е да направим сравнение с кредитите, които получавате. Така че за младите фермери, за зелената инфраструктура, за преструктурирането на млечно-преработвателния сектор – ще е, има повече, по-голяма степен на фиксирани цени и ще има планиране за срок от 10 години. Очакваме е, да, работ, да продължи нашата работа с Европейската инвестиционна банка и може би трябва да поговорим с координаторите за ролята на ЕИБ и капиталовите инвестиции и политиките и решенията, които бихме могли да разработим и може би трябва да е, поговорим допълнително. Сега основният принцип с Европейската инвестиционна банка е, че ако има план за развитие на селските райони, в който е, е предвидена гаранция, т.е. Е, внася се 1 милион еврогаранции, ще могат да се осигуряват гаранции за различни инвестиции. Държавите членки трябва да могат да предвидят тази цел в програмите за развитие на селските райони. 17 държави членки изразиха интерес. 15 намаление на цената на млякото е много сериозен въпрос – и може би това е добър аргумент защо Обединеното кралство трябва да остане в Европейския съюз, така че да има координация по въпросите на цените и пазарите, за да не възниква тези проблеми с колебливостта на цените, която е толкова важна, е толкова вредна за производителите. Аз разговарях в Бирмингам по тези въпроса. Сметната палата, Генерална дирекция бюджет непрекъснато ни следят за това какво правим по бюджетни въпроси. И това е напълно редно. Сега те обръщат особено внимание на изпълнението на всеки аспект на ОСП дали определен инвестиционен поток спазва целите заложени от съзаконодателя и ако не, какво трябва да се предприеме? Трябва ли бюджетен ред да бъде част от общия бюджет на Европейския съюз? Сметната палата работи в тясно взаимодействие с Генерална дирекция бюджет. Тази дейност е много важна, защото кара всички да обръщат внимание на ползата и на резултатите от действията им. Що се отнася до плана от пет точки, да, и аз, и аз съм като от тези, които предпочитат да работят с цифрата 5 защото 10 е много, 6 е объркващо. Мисля, че има нужда от реформи, така че да осигурим справедлива система за всички фермери, система, която да отразява големината на стопанството, и в контекста на упростяването трябва да видим как да третираме малките фермери, които не разполагат с големи възможности за да коригират нещата. И санкциите за един дребен фермер е пропорционално, са пропорционално много по-тежки сближаването и конвергенцията. Всяка държава членка е свободна да се ориентира към пълна конвергенция и пълно сближаване още от утре сутринта. Можете да кажете това е на държавата, която познавате най-добре, но доколкото знам, Германия е единствената страна, която се ориентирала към пълно сближаване към 2019 година. Мисля, че всяка държава членка трябва да се стреми към това и това е и принципът е, на гъвкавостта. Антибиотиците, антимикробната резистентност, е, генерална дирекция Санко е, работи по тези въпроси, но искам ще информирам комисаря Андрикайтис за вашия план и ще ви се обадим, когато разберем какви са намеренията. Що се отнася до новите пазари, да, искам такива да се открият. През последните 6 месеца непрекъснато пътувам. Ще продължа да пътувам и да обяснявам, защото смятам, че пазарно ориентираната ОСП правилния подход. Също така работя с комисаря Моедес и биоекономиката. Разполагаме с значителни средства по Хоризонт 2020 и може да се използва потенциала на биоекономиката. В страни като Финландия вече виждаме инвестиции от 2 милиарда – в областта на лесовътството и виждаме какъв може да е приносът в селските райони. Ключовата дума е value added, добавена стойност. The, the real, I, I want to uh, just delay Mr. Flanagan. Искам да успокоя господин Фланаган. Ще има средносрочен преглед на ОСП Единственото, което бях казал е, че нещата трябва да се огледа след няколко години. Господин Хаузлинг, екологичните мерки са много важна част в реформата на ОСП. И не смятам, че ще се намали че ще се уреже реформата и ще се, ще се намалят усилията за е, екологизация. Водата, например, нейното количество и качество са много важен въпрос. Се надявам, това е проблем за много държави членки. Ако нямаме достатъчно количество и качество вода и добри торове, фермерите ще страдат през следващите години. Така че нашият поглед не е краткосрочен, а средносрочен. Е, малко превиших времето. По търговско-инвестиционното споразумение с САЩ. Това не е споразумение само в областта на селското стопанство, то обхваща различни области. То, е, резултата трябва да бъде балансиран. Чувам много проучвания, но никой не, ми, но, но не ги получавам. Изпратете, изпратете ми е, вашите проучвания, но преговорите за това споразумение обхващат не само, не само селското стопанство – не трябва да изчакаме различните заключения. Нямаме кой знае колко възможност между октомври и февруари, тъй като в САЩ има президентски избори. Няма да е много лесно да се сключи това споразумение. Ние сме настроени положително към това споразумение. Искаме да видим споразумението по същество господин Егню. Радвам се, че стратегията за широколентов интернет е нещо, на което държа. Има достатъчно средства по програмите за на селските райони, но ние трябва да правим координация между пет потока финансиране а, за а, широколентов интернет. Има нужда от координация и по-добра координация в Европейската комисия, за да може да има целенасочена реакция на този сериозен проблем за 15-20% в евро... населението в Европейския съюз, особено в селските райони. И накрая, говеждата беномика е много важна, много, много важна дума в развитието на селските райони. Това е екологична програма, която е насочена към намаляване на емисиите. Ще помогне и за по-добри програми за е, възпроизводство. Ирландия прилага един успешен модел, защо не го приложите в Обединеното кралство? Proszę Państwa, <clears throat> bardzo dziękujemy Panie Komisarzu. Mamy... Благодаря, господин комисар. Има още 20 колеги, които искат да се изкажат. За това ще ви помоля всеки да говори по една минута, за да може и комисарят да отговори. Ако можете, не повтарите нещата, които вече бяха казани. А сега всеки има по една минута. Господин Флашек. Благодаря много, господин председател. Благодаря ви, господин комисар, за това отношение, което имате към нашата комисия. Миналата година имах възможност да представя ситуацията с плодовете и зеленчуците в тази комисия. Доста деликатна е тази ситуация, особено що се отнася до кивито, трапезното грозде и сливите. Има нулева толерантност от страна на комисията към Испания. Също така и прасковите и нектарините, този сектор също е, е свързан с известни е, проблеми. И е, членовете на нашата комисия бяха доста очудени от позицията на експертите. Те ни говориха за ябълки и круши, а ние всъщност се интересувахме от костилковите плодове. Така че трябва да ви запитам сега защо не са включени костилковите плодове в е, специалните мерки. Защото много от производителите са е, в много застрашена ситуация. Е, трябва ли да носят отговорност за геополитическите мерки, предприятия от Европейския съюз тези производители? Господин комисар, вие казахте, че ще преразгледате многогодишната финансова рамка през 2016 година, за да се види до каква степен се подпомага е, заетостта. Дали това ще се случи? И на второ място. А, е, обвързаното с производството подпомагане за захарния сектор – дали това ще се случи? Е, има голям натиск върху вноса на захар, специално за южните среди. Е, дали вие ще помолите вашите подчинени да, на, да помислят за евентуално намаление на захарта за южните страни специално. Благодаря. Много следващия оратор. Господин а, комисар, а, има един сектор, сектора на млякото, който свързан с сериозни а, проблеми в Зорските острови. А, какво Искам да обърна вниманието ви върху е, сегашната е, ситуация. Има и други производители, които е, трябва да спазват тези изисквания. Вие също идвате от остров, има прилики, но има и големи отлики. Има проблеми, свързани с мащабите, разстоянията и е, ситуацията след е, квотите показва големите различия между различните територии. Не искаме да разчитаме на вашата подкрепа е, в този сектор, на млякото, в тези райони и би следвало млекопроизводителите да бъдат съответно компенсирани – и е, трябва да се води е, борба срещу нелоялната конкуренция. Председателят, е, благодаря. Да, благодаря много, господин е, комисар. Е, ние всички знаем разминаванията, сериозните различия между отделните брънки по хранителната верига. Кога ще бъдат предприяти мерки, така че да се установи някакъв баланс по цялата верига? Вие обявихте подобни мерки, но кога ще влязат в... кога ще бъдат предприяти, кога ще влязат в действие? Бяха определени наказателни мерки, що се отнася до млекопроизводителите, в резултат на руското ембарго имаме сериозни проблеми и не би ли следвало да бъде преструктуриран този сектор? Благодаря много. Следващ колега. Благодаря, господин председател. Благодаря много, господин комисар. Аз съм силно загрижена от ситуацията в моята държава и в други държави също така във връзка с коефициента и предишните мерки, заплащанията на хектар, а сега имаме проблеми с неприлагането на коефициента. И това създава сериозни затруднения в моята страна, но не само в, и не само в Испания на 15 юни е крайния срок за приключване на прилагането тези мерки и производителите изискват тази помощ по първия стълб. Да, разбрах, че ще бъде проявена гъвкавост тази година до междинната проверка, но по отношение на плодовете и най-вече костилковите плодове, при които има сериозни затруднения поради руското ембарго, не смятате ли, че трябва да бъдат предприяти съответните мерки? Благодаря. Благодаря, господин председател. Имам въпрос, свързан с холандските плодове и зеленчуци. Е, ситуацията с цените е изключително лоша. Ще бъдат ли предвидени извънредни мерки, свързани с мерките за е, санкциите? Е, да, някои държави не са освоили всички средства, но бих е, искал да, искала да чуя е, един е, твърдителен отговор от ваша страна. Тоест, средствата, които са предоставени по държави, трябва да бъдат използвани, защото ние имаме много производители и това е изключително важно за нас. Благодаря ви. Muchas gracias. Le agradezco, señor comisario, que esté hoy aquí con nosotros. Quería llamar su atención sobre... Благодаря на за неговото присъствие тук. Днес ние говорихме за пилотните проекти за следващата година. Единият от тях е за система за рано предупреждение по отношение на пазарите на мляко. Мисля, че това ще е нещо много полезно в бъдеще. Е, би било хубаво, ако комисията подкрепи този проект. И на следващо място предложението на колегата Андро Лакес е, става дума за транс генетичните мерки и как се използват ГМО-тата в е, Европейския съюз. Всеки път, когато се променя едно правителство в държавата членки, променя се и политиката и ако това продължи, ще имаме проблем. За това ме интересува какви са вашите предложения, вашата нагласа каква е. Благодаря, господин председател. Искам да се съсредоточа върху е, млечния сектор. Вие казахте, че сте разгледали две основни възможности за да подобрите млечния сектор, а именно нови пазари и лихвените проценти. В Северна Ирландия обаче фермерите от, продължават да произвеждат мляко под производителните цени и това продължава вече доста време. Смятате ли да интервенирате с, да се намесите с интервенция за, с, за цените? И на следващо място е, телешкото. Цената на телешкото пада. Идеята ми е как работите за облегчаването на ситуацията на производителите на а, телешко месо. На агнешко, извинявайте. Надяваме се да имаме а, е, и разумни решения. А и по-сумно Растителните култури. Уважаеми комисар, имам съвсем друг е, въпрос. Говорихме за миграцията през следващите години, през миналите е, дни и знаем, че климатичните промени понякога са именно причини за миграция. Хубаво е хората да могат да си останат по страните и е, да могат да се препитават там. Селскостопанската политика тук е фактор. Аз очаквам от вас да получим документ, в който ясно се казва, че целите на селскостопанската политика е да поемем отговорността за една политика, която да дава възможност на хората да си стоят в страните, ние да не цапаме е, ръцете си с кръв, когато изработваме селскостопанската политика. Мисля, че имаме нужда от документ в тази насока. Селскостопанската политика не бива да води до бягство, до, до миграционни потоци. Господин комисар, бих искала да разбера какви са вашите, да получа вашите насоки за озеленяването защото по подкрепям това, което каза господин Тес. Има несигурност сред администрацията, има несигурност сред а, фермерите. Е, ние изготвихме доклад за млякото. За мен е важно да зная дали предприемате или планирате допълнителни мерки към а, мрежата за безопасност, мрежата от мерки, които вече, която вече съществува. Обсерваторията на пазара е, подава прекалено малко данни, имаме нужда от повече данни и освен това бих искала да разбера от вас каква е, какво е вашето сътрудничество с Генерална дирекция околна среда, защото имаме прекалено много екологични приоритетни области и въпреки това екологичните изисквания са прекалено завишени и те, тези изисквания изтласкват малките предприятия от пазара. Благодаря, господин председател. Благодаря за вашата подкрепа за млечния сектор в Балтийските държави. Искам да напомня, че вие поехте ангажимента в момента а, млякото струва по-малко или около 15 цента на литър. Производството спада, и това е безпредседентно. Хората разпродават кравите си и учените казват, че млекопроизводството ще спадне с 20%. Това е много лош феномен. Доколкото зная, литовските фермери са се обърнали към вас за, с план, който може да проработи за тях. Ам, Бих искал да знае от вас какво планирате в тази насока. Благодаря. Следващият оратор. Благодаря, господин комисар. Добре дошли. Най-напред, позволете ми да потвърдя факта, че 17 страни са ви помолили да увеличите периода, да удължите периода за заявление за 6 месеца и аз зная, че вие подкрепяте устойчивото развитие на селското стопанство, но аз съм притеснен за младите фермери. Какви са целите за 2016 година? Ние знаем какви са мерките, които се предвиждат, но предвиждате ли допълнителни мерки, които да укрепят доверието на младите фермери в селското стопанство, които да ги окоръжат да се занимават със селско стопанство. Господин Хойтома. Благодаря, господин председател, благодаря, господин комисар, благодаря за вашата работа и искам да кажа, че моите колеги, господин Тосел Тифейли, не могат да присъстват, затова ще задам въпрос от, тяхна, от тяхно име. Има нужда в Европа от хуманно отношение към животните, за да има равнопоставеност при всякакъв вид преговори. Например, е, антибиотичната резистентност при животновътството. Е, там имаме голяма, голям проблем. При животновътството е, тези изисквания не са заложени в законодателството. Трябва да има ясна дефиниция в концепцията за а, е, хуманното отношение към животните. Би било интересно да знаем от вас какви би биха били изискванията и кога тези изисквания биха влезли в, сили, в сила, дали има дали има нова стратегия за животновътството, защото настоящата изтича през 2015 година. Благодаря, господин председател. Благодаря ви много, господин комисар, за това, че сте в нашата комисия. Беше зададен изключително важен въпрос и за модела какъв метод, какви средства да се използват да се работи по същество. Вие ни успокоихте, що се отнася до биологичната замеделие, Няма такава опасност. По отношение на бактерията, свързана с контрола върху растителните растенията, и ситуацията е деблокирана по отношение на защитата е, на растенията и е, пазването от е, внос на вредители. Има чувствителни аспекти, свързани с говеждото месо, както и млекопроизводството в планинските и периферните райони. Благодаря. А, ще допълня нещо към казаното от колегите. А, благодаря за това писмо, което а, ни беше изпратено. Да, много документи стигат до комисаря и той трябва да направи някакъв подбор. В крайна сметка, важното е тези текстове, които обсъдихме. Що се отнася от диалога с производителите, е, вие проведохте дискусия с 700 производителя и е, има въпроси дали през декември ще бъдат е, извършени директните плащания. Има промяна в сред местните органи, т.е. ясно беше влиянието на комисаря. И ако не се нарушават основните права, добре, е, но в противен случай може би няма нужда от промени, трябва всички да действаме заедно. Мерси, господин Дантен, благодаря господин комисар за вашето присъствие сред нас. Два кратки въпроса. При неодавнашно обсъждане с един представител на опозицията във Франция, господин Путин, заяви, че до този момент Европейския съюз не е поискал вдигане на до върху хранителните стоки. На втор... Как стоят нещата по този въпрос? Що се отнася до международната търговия, смятате ли, че сме в състояние да отговорим на очакванията на държавите от Северна Африка, защото те всеки път искат включване на споразумение за търговия на хранителни стоки срещу енергия. Работили са по този въпрос? Благодаря, господин председател. Вие говорихте за деконвергенцията и казахте, че това е да приоритет на държавите членки, но нещата не са толкова прости. Реформата, е, която прилагаме, е предпоставка за е, страни като Италия да получат премия от 1 до 10 за определени заграждения. Това обаче е, това обаче създава голяма разлика между отделните фермери и не знаете дали това е добре. Един фермер може да получи вследствие на тези, тази реформа 50 евро е, подкрепа, другият, неговият съсед 500. Е, Има много несправедливости тук. Дякую, пани посел Джуфила. Благодаря. Благодаря, господин председател, за вашето присъствие. Ваше... Искам да се спра на биологичното земеделие, което бележи много бърз ръст. Увеличават се и площите за това производство. Производителите обаче изпитват трудности и не са сигурни дали искат да инвестират в този сектор, защото не са сигурни как ще се променят правилата. Нямам съмнения в необходимостта от ясни и сигурни правила. Също толкова ясно е, че трябва да има ясна ориентация за инвестициите. Много ми се иска това, което ще ни кажете, да ни, усигу, да ни успокои а, относно плановете за развитие на селските райони. Господин Неков има дата. Уважаеми господин Хоган, аз ще ви говоря за ТИТИП. Сектор земеделие взема само 5% от целият процес, целият преговорен процес ТИТИП нещо, което не засяга, засяга абсолютно всички. И САЩ и Европа прилагат защитни механизми, за да предпазват по-чувствително своите сектори. Средните мета, които налагат щатите на Европа са 6,6%, докато средните нива, които налага Европа за стоки от САЩ са около 12% като мета. Това е наложено от по-високите стандарти, по-високия регулаторен механизъм, който имаме в Европа. за сметка на това в Штатите имат по-ефтино гориво, имат по-ефтина работна ръка. И въпросът ми е следният. Има ли вариант да отпаднат тарифните бариери, и, а стандартите от двете страни на Атлантика да останат в настоящите различия? Тоест при тях с по-низки стандарти, при нас по-високи стандарти. Тъй като това означава, че ще бъде пагубно за нашите земеделци, срив на работна ръка в краткосрочен план – и още само нещо да завърша. Земеделците в България ви очакват. Ще се радвам да не постига в средносрочен план във вашия мандат. Има ежегоден, ежегодно земеделско изложение. Пан Мога да ви поканя. Panie Przewodniczący, w Polsce wybrany został nowy prezydent, nasz... Благодаря. Полша избра нов президент, който беше депутат в Европейския парламент, господин Дуда. Е, в края на предизборната му кампания посетихме една ферма, видяхме прекрасни крави, но този производител ни каза, че за съжаление ще трябва да унищожи, е, да бие е, всички тези животни, защото не е рентабилна тази е, продукция, това производство. Този проблем беше засегнат и от други колеги и за това се обръщам към вас, господин комисар, е, с молба да преразгледате наказателните мерки. Аз знам, че нито вие, нито комисията сте е, предприели тези е, санкции, но може да окажете натиск върху съвета, така че да отпаднат тези наказателни мерки, защото това е много тежко за производителите в много държави. Това наистина застрашава в сериозна степен на млекопроизводителите в Европа. Благодаря. Е, екипа от преводачи ни предоставя няколко допълнителни минути, така че ще си позволя и аз да задам един въпрос. Е, това период на криза ли е, преходен период е, или период за въвеждане на корекции? Това е първият ми въпрос. А що се отнася до този тип? Да, не се ограничава само с земеделието това споразумение, но има много споразумения, които се сключват и които са в ущърп на земеделието. По отношение на периода за неприлагане на наказателните мерки. Вие споменахте това, но преди да предприеме реформи, може би трябва да се осъществят някои пилотни проекти. Така или иначе, за всичко това ни трябва време, за да станат факт всички тези промени. Но първият въпрос, който силно ме е, впечатли, е, беше това, което е, се каза. Нашият комисар. Никой друг комисар няма такава титла. Давам ви думата, господин комисар. Much, Благодаря, господин председател. Много колеги споменаха плодовете и зеленчуците в контекста на руското ембарго. А, ще бъдат е, ще бъде увеличен срокът на, мер... на мярката до август. Но сега последствията от руското ембарго. Много от е, колегите вече говореха за продукти, които нямат нищо общо с е, руското ембарго. Трябва от време на време да си да, да говорим за това, кои е, продукти са засегнати. Ето, например, е, испанските колеги е, казаха, че имат проблеми с костилковите плодове. Но по принцип често се говори за руското ембарго. Прегледа на многогодишната финансова рамка ще бъде направена, направен през 2016 година. Започна вече работата по това. Защо? Защото е, не искаме да закъсняваме с сроковете, за това е, ще започнем с прегледа малко по-рано. Е, създадох експертна група за захарната индустрия и за квотите които приключват през 2017 година. Така че, е, господин Брайан, по този въпрос се работи. Освен това, доброволното обвързване с производството с, произ... с производството, обвързаното с производство подпомагане е, е наистина е, прерогатив на държавите членки. По отношение на свинско месо, на мляко, мога да кажа, че 27% се отиват за Азорските острови. Има големи инвестиции в Азорските острови. 145 евро за крава се плаща в рамките на развитието на селските райони на тази мярка. И тук имам предвид всякакви продукционни разходи, които се опитват да бъдат покрити. Схемата е много добра, много щедра и мисля, че ако се прилага правилно, то доброволното, доброволно вързаното с производството подпомагане може да бъде една много, много добра схема. Аз ви давам пример за от Азорските острови, но това може да се приложи навсякъде. Освен това, балансирането на пазара на млечния сектор може да се, може да се постигне и с а, разкриване на нови пазари. Но така или иначе, прегледът ще бъде извършен през 2016 година. Ще видим дали може да се направи реструктуриране на схемата и какви са истинските последици от схемата. Много е, колеги говориха за допълнителна подкрепа за планинските райони. А, мисля, че тук а, е, комисията не би трябвало да се намесва. По-скоро министърът на дадената страна може да вземе правилните решения. Ние може само да подпомагаме. Ако отдалечени райони, уязвими райони трябва да получат допълнителна помощ, то това е решение на министрите. Сега, хранителната верига. Аз имам много е, силни, е, силен ангажимент към е, актьорите в хранителната верига. Комисарят Госпожа Бен, Бенков, Бенковска е, отговаря за търговските практики. Ние сме говорили с нея как производителите, как може да се помогне на производителите и колко те са засегнати от натиска през последно време от е, другите актьори на във Така че службите на комисията работят по това, по факта, че фермерите би трябвало да бъдат подпомогнати и да им се облегчи тяхната ситуация. По отношение на е, въпроса на госпожа Магина, той в същата посока. Мисля, че е, за Испания, е, което бе споменато, че е необходимо е, повече предвидимост, повече промени. Ние направихме промени при тълкуването на насоките. Мисля, че фермерите приветстват опростяването. И е, мога да кажа, мога да поема ангажимента, че ще направим е, истински и по-задълбочени промени, а не само до, до изясняване на тълкуването на насоките. И то на ниво е, на ниво държави членки и бенефициери. Освен това, е, поемам ангажимент да разгледам и въпроса с костилковите плодове. Госпожа Фреджер, вие говорихте за цените, за руското ембарго, последствията. Аз казах, че сме увеличили срока на мярката за плодовете до юни. Мисля, че вие говорихте общо за цените, не в контекста на е, руското ембарго, но това е по принцип пазарно ориентирана мярка. Е, аз във всички случаи съм ангажиран с това да, раз, да намеря нови пазари, това ще е моята цел за следващите няколко години. Аз нямам планове обаче да интервенирам директно в стоковите пазари, особено в сектора на плодовете и зеленчуци. Аз бих могъл да направя по-задълбочен анализ, ако ми дадете повече данни за вашата страна би било хубаво да получа нещо писмено в това отношение от вас. Много колеги говореха за пазарната обсерватория. Съгласен съм, че ни трябват навременни дати, за да може да подпомагаме е, производителите и преработвателната промишленост, за да може да ги подкрепиме и да им помагаме. Е, как може да укрепим ролята на тази обсерватория? през следващите седмици ще направим заключение именно по този въпрос, как да получаваме по-добри данни, по-надежни данни и как да укрепим ролята на обсерваторията. Мисля, че този модел е добър, е, защото това, от което имаме нужда, е бърз, бързо подаване на данни и бърза реакция на данните. Ето, тук може би може да въведем и същата система за захарта през 2017 година. Аз а, няма да преразглеждам праговите стойности а, за, в контекста на въпроса на господин Никълсън. Аз мятам да поддържам а, инструментите, които имаме на лице в момента и да ги наблюдаваме. Сега по отношение на, на страните на происход, вие изготвихте някои доклади за страните на происход. Е, нещата при нас малко се бавят. Е, въпросът е много сложен, за това ние сме по-бавни. Трябва е, докладите да бъдат приети и ние ще помислим за разумни опции, така че да дадем възможност на потребителите да знаят действително откъде идват продуктите. Е, мислим за задължително етикетиране. Е, това е трудно решение. Нека да видим как ще се развие е, системата за, етикер... за етикетиране. Смятам обаче, че напоследък се вижда напредък тук. По отношение на ролята на селското стопанство и в мигра... за миграцията и политическата сигурност. По... Подкрепям това, което казахте, госпожо Нашел. Така е. Иновации, знания могат да бъдат трансферирани на африканския континент и да подпомогнат страните да се изхранват сами, да, и, да имат своето собствено селско стопанство. Така хората ще могат да са заети в страните а, и няма да трябва да бягат. И тук ролята е не само на селското стопанство, по принцип на индустрията. Цялата продоволствена сигурност играе тук е огромна роля, върховният представител Могерини е, застъпва именно тези послания, които вие отправихте към мен, а именно селското стопанство, хранителната промишленост, която, които могат да играят е, важна роля в ограничаване на миграцията. Балтийските държави, аз не съм видял документа, за който говорихте вие, с интерес бих го разгледал и е, с удоволствие ще разгледам предлаганите идеи. Това е голям въпрос. Не, не го под, подценявам в никакъв случай. В някои области има истинска криза, така е. е. Наистина, цената, която споменахте, буди загриженост, много е тревожна, така че нека да видя с интерес, очаквам идеите от датийските държави. Румънският колега говори за програмата за развитие и за удължаването и за 6 месеца. Аз не мога да кажа нищо. Други служби на комисията се занимават с това. Така че аз не мога да кажа тук нищо, но ние се движим в посока на подпомагане на държавите членки за подобряване абсорбционния им капацитет на мерките от 2015-2017 година. Опитваме се да увеличим и всъщност това е нашия резултат. Увеличаваме достъпа и това въжи и за Румъния, за България. Увеличаваме абсорбционния капацитет и достъпа на тези страни до програми с от 3 на 5%. Това е нашата, нашия резултат до момента за младите фермери. Мисля, че вие много добре сте се справили, след като сте постигнали 25%. Аз се опитвам от моя страна да получа повече заеми, повече кредити за младите фермери от Европейската инвестиционна банка, така че младите хора да имат дългосрочни заеми и да могат да планират своята дейност това, тези кредити са част от програмата за развитие на селско-стопанските райони. Вие обаче трябва да се погрижите във вашите оперативни програми да заложите една такава цел за младите фермери. А колегата Худ ми зададе въпрос, който е извън моите, моя ресор. Става дума за животновътството, за растениевътството. Сега за животновътството мога да кажа, че ние се ориентираме по предложението на комисията от 2014 година за зоотехнологиите. Е, това е предмет обаче на допълнителни уточнения от страна на моя колега. Антимикробната резистентност. Имаме стратегия от 2001 година и тук говорим за превенция, за мониторинг. Е, има стратегия за 2011-2015 година. Стратегията се оценява тази година. По отношение на хуманното отношение на животните, е, може би имаме най-високите стандарти тук в света. Имаме програма, която да подпомага стените да прилагат тези стандарти. Въпросът е обаче как държавите членки прилагат е, тези, тази стратегия. Е, ще се опитам, господин председател, да приключа защото времето ми изтича. Значи, планинските региони бяха споменати, държавите членки отговарят за това. Господин Мантантан каза нещо за руските власти, ние винаги се опитваме е, да накараме, да кажем на в, руските власти, че за нас целостта на Украина е много важна и че те трябва да се изтеглят от Украина, но селското стопанство не може да окаже голям натиск тук. За съжаление, ние усещаме негативните последствия от цялостната политика. А, ние работим с Африканския съюз по отношение на някои мерки, които бяха споменати преди. А, искам да благодаря на колегите за техните въпроси. Извинявам се на колегите, на които евентуално директно не можах да отговоря. Ще се опитам да им отговоря по-нататък. Благодаря ви. Драги колеги, Имам една отлична новина за вас. С господин комисаря ще се срещнем на 8 юни в Страсбург 9 сутринта. Тогава ще можем да обсъдим въпросите на конкурентоспособността с господин комисаря Хоган, както и с е, комисаря, който отговаря по въпросите на конкурентоспособността, те ще бъдат наши гости. Малко повече след седмица ще можем да продължим тази дискусия. Моля ви, отбележете си е, тази дата. Ще обсъдим и доклада на господин Никълсън, който е посветен на е, млекопроизводството. Благодаря много, господин комисар, за тази толкова вълнуваща интересна среща. Колеги, надявам се, че нямате възражения по заключенията на координаторите, така че благодаря, благодаря и на преводачите за това, че можахме да проведем до края тази дискусия с господин комисаря.